и господа, колеги, добре дошли отново след uh, лятната вакансия. Да, благодаря. Надявам се, че добре, че сте си починали. Въпреки, че тези почивни дни бяха много различни в сравнение с миналото, Съюза е, наблюдавахме много събития, такива имаше и по света. В постоянен контакт съм с полското председателство в резултат на кризата, която много ни притеснява. Говорихме за нуждата от отклик на 29 август, както знаете всичко, всички, бе проведено специално заседание на съвета по економически въпроси е, с комисаря Оли Рен председателят на Европейската централна банка Трише, господин Юнкер и господин Ростовски. Господин Баросо, не след дълго ще излезе с предложение. Министр-председателят Юнкер, председател на Еврогрупата, по-късно през настоящия месец ще говори пред нашия парламент. През лятото видяхме края на военните действия в Либия и с удовлетворение констатирахме, че от самото начало Европейският парламент бе на правилната страна. Бяхме решени да защитим гражданските лица. Много резолюции бяха приети в този смисъл. Сега искаме да направим всичко възможно Европейския съюз да помогне на народа на Либия да реконструира страната си и да тръгне по пътя към демокрация. По тази тема ще има разисквания в настоящата сесия и смятам, че те ще ни дадат възможност да доразвием позицията си. Май господин Ферховстат иска думата. По процедурен въпрос споменахте е, това, е, което е станало с е, евро наградите. Какви инициативи трябва да предприемем. Утре ще бъде ли тук министър-председателят на Италия, господин Берлускони? Не знам по каква тема. Няма да разисквам причините. Въпросът ми е вярно ли е това и ако е вярно, че ще го видим, не мислите ли, че е необходимо да го попитаме дали е, той няма да се яви и пред е, съответната компетентна комисия. Това е комисията по економически въпроси във връзка с плана за строга бюджетна дисциплина, както направи и господин Папандрел. Той дойде в парламента и се яви направо пред Комисията по, икон... по економическите въпроси, за да разясни плана за бюджетни мерки. Не зная какви са причините, поради които би дошъл утре господин Берлускони, но ако дойде тук във връзка с а, своя план за бюджетните мерки, а, би трябвало да се яви пред Комисията по економически въпроси, за да разясни всичко. Председателят благодаря. Ребека Армс. Госпожа Ребека Армс ich möchte äh, die intervention des kollegen äh, verhofstadt unterstützen im namen meiner fraktion. Искам да подкрепя казаното от господин Ферховстат от името на своята група и искам и аз да запитам дали европейските институции си правят услуга, срещайки се с господин Берлускони в ден, в който той би трябвало да се яви в съда по обвинения, които са му повдигнати. Госпожи и господа, мисля, че ако ние наистина искаме да има сериозно отношение към европейските институции в Италия, нещо от което има голяма потребност сега, не би трябвало да е, одобряваме такава процедура, чрез която се позволява на господин Берлускони да избегне явяването си в съда. За това ви моля да помислите по въпроса и господин Барозо трябва да помисли също. Като се има предвид, че господин Берлускони трябва да се яви пред съд в Италия, сега ли е подходящият момент той да бъде изслушан тук? Има други дни в седмицата, в които бих могло да се проведе това обсъждане с компетентната комисия. Господин е, Благодаря, господин председателю. След като чухме предложението на господин Ферховщад, е, което според мен е съвсем разумен, е, смятам, че ако ние искаме да поканим министър-председателят на Италия при каквито и да обстоятелства, обстоятелства, които да са координирани между нашите групи, смятам, че италианското правителство както показва и посещението утре на господин Берлускони в нашите институции, да ни обясни какво се опитва да направи. Аз трябва да ви кажа, че съм изненадан от заплашителния тон на колегата Хармс. Искам да си припомним, колеги, че Силвио Берлускони може да ви харесва, може да не ви харесва, може да ви е симпатичен или не, но той е министр-председател на една държава, която е в Европейския съюз, която и чисто исторически е била такава, и по любов, и понеже е демократична страна. Зелената група не е тази, която ще казва кой с кого да се среща и кой да се среща с председатели и не. И не зелената група е тази, която ще дава разрешителни, които да доказват кой е демократ или не. Така че много ви моля, с малко повече мярка говорете и не дайте да забравяте, че утре идва министър-председателя Берлускони, той идва в нашите институции и е съвсем легитимно да иска да се срещне и с председателя на Европейския парламент. Господин председател, може би господин Берлускони ще дойде утре, но аз го чувам едва сега от господин Маро. Защо? защото изглежда той иска да е пръв да поздрави господин Шут с неговата номинация. Може би това е основната причина за неговото посещение утре. Но, иначе казано, господин председател, в сряда от 2 до 3 и половина след обед има среща на председателския съвет, който ще се състои тук в пленарна зала. Обикновено пленарната зала се запазва само за държавни глави и а, други лица с най-високия възможен пост. Защо обаче правим нещо различно? Може би някой и тук в парламента е предложил а ние да седим и да слушаме един държавен служител. Може ли да си започнем ние все пак пленарната сесия в 3 часа, пък а, разискванията да продължат повече. Благодаря, това наистина е въпрос, който трябва да се реши от председателството председателския съвет. И да, по отношение на първата точка, която споменахте, дами и господа, доколкото знам, на базата поне на информацията, която имам, министър-председателят Берлоскони няма а, да бъде на официално посещение в Европейския парламент. Поне аз не съм запознат с такава официална визита от страна на министър-председателя Берлускони. Това е поне нещото, което мога да потвърда тук пред вас в момента. Дами и господа, Имам намерение да премина към следващото си съобщение. Утре в Европейския парламент а ще а, споменем Бронислав Комаровски, а, председателя на Полша. А, той ще се обърне към нас по обяд. Знаем, че това е във връзка с полското председателство на Европейския съюз. Демокрацията също така знаем, че трябва да бъде защитавана, подхранвана и подкрепяна в целия свят. И тъй като Европейския съюз е демократично създадена структура, ние трябва да го подчертаем. Още едно съобщение на английски. Силно осъждам а, действията, а, предприяти спрямо нашия колега Саид Карим в Великобритания на 2 юли. Частната му къща бе атакувана от около 30 протестиращи а, от екстремистка организация. Те са навлезли в имота му с антиислемистки плакати, крещейки срещу него. Господин Карим е, бе в дома си заедно с съпругата си и с децата си при тази случка. Трябва винаги категорично и силно да осъждаме подобни инциденти, особено когато става дума за престъпления вдъхновени от омраза. Подобна заплаха срещу свободата на словото на членове на парламента е недопустима. Господин Карим е получил мандат чрез демократични избори. Той е избран от британските избиратели. Всяка атака срещу него и неговото семейство е атака срещу демокрацията и неговия електорат. Трябва да бъдат предприяти всички необходими мерки за защита на господин Карим при упражняването на задълженията му, за да му се позволи той да се ползва от свободата на словото, от свободата на изразяването без заплаха и за да може да извършва политическата си работа като демократично избран представител изразявайки подкрепата си за нашия колега в писмо до министър-председателя на Великобритания господин Камерон, аз днес устно потвърждавам и публично потвърждавам пред вас подкрепата си за господин Карем и за всички жертви на дискриминацията. Нашият парламент отстоява общите ни ценности именно по този начин. I met personally our colleague Karim a few weeks ago before. Видях се с, колегите, с колегата малко преди, колегата Карим малко преди а, лятната ни вакансия. Uh, is another point of order. Господин Риналди има думата по процедурен въпрос. По предишната точка искам да кажа за посещението на министър-председателя Берлускони в нашата институция. Виждате, че вече се разменят разни шегички, както и подигравки по този въпрос. Искам да разбера, господин председател, дали вашите пояснения са такива, каквито ги разбрах. Не е получена никаква официална покана към министър-председател на Италианската република. И ако няма такава покана, вие ще се срещнете ли с него? И ако тогава се срещнете с него, независимо, че няма покана, то тогава какъв ще бъде статута на тази а, покана? Защото а, смятам, че имайки предвид, че председателя на нашия Министерски съвет трябва да се появи утре в магистратурата в Неапол, това е много важно за италианския народ. Мауро. Господин Ма... Марио Мауро. Си, Господин председателю, Смятам, че е съвсем легитимно вие да информирате всички колеги каква е тази визита. По този начин да се приключи този въпрос, защото това е един фарс. Опитът по този начин, в този момент да се напада италианското правителство в едно седалище на Европейския съюз няма нищо общо. Няма нищо общо. Повтаря оратора. Няма нищо общо с посещението на господин Берлускони утре в европейските институции. Председателя прекъсва оратора. Не разбирам, продължава депутата. А, не разбирам защо става това, защото в крайна сметка съдиите са решили да отложат а, процеса за друг ден, за да може той да се яви наистина в съда, независимо от своето посещение. Председателят. Вече обясних. Няма писмено искане за официално посещение в Европейския парламент от името на министър-председателя Берлускони. Може би той утре ще бъде в парламента. Аз мога за две минути от учтивост да се видя с него, но няма официално искане за официална визита на италиански министр-председател и това съвсем ясно го заявявам. Утре ще се видя и с полския министр-председател. Ще бъда доста заед утре след обяд. И няма да имам възможност да добавя други срещи към дневния си ред. Например, да отделя време за министър-председателя на Италия. Така стоят нещата. А, нека, моля ви, да прекратим тази дискусия. Казах ви всичко, което зная. Кой друг искаше думата? Закончи дискусия. Сената. Добре, можем да прекратим дебата в този момент. Е, мами... Дами и господа, има няколко съобщения. във връзка с отложеното заседание на 7 юли. Имате пред себе си приетите документи дневния